Good afternoon, colleagues. Здравейте, колеги. Благодаря, че сте тук на време и се извинявам, че започваме малко по-късно. Знам, че е четвъртък след обед. Но имаме важна точка. И за това се радвам, че всички сте тук. размяна на мнение с Джулиан Кинг, член на комисията, отговарящ за сигурността. Всъщност, тази точка беше отлагана и много се радвам, че сега вече можем да я разгледаме. Благодаря ви за търпението и присъствието. Благодаря на всички участвали в подготвителната среща за тази среща. Барбара, искам специално да ти благодаря. Знаете, че комисарят Кинг отговаря по въпросите на сигурността. Неговата цел е да се подобри сигурността в Европа. Ето защо в рамките на Либе ние решихме да започнем структуриран диалог диалог, който да се води е, с комисията и експертите. Диалогът ще се провежда поне два пъти годишно, просто ви го напомням. Искаме един задълбочен, холистичен и информиран дебат по конкретни въпроси на сигурността. Първият диалог ще разгледа изпълнението и използването на наличните инструменти за споделяне на информация в областта сигурност. Ние и преди сме обсъждали тази тема, но тя заслужава отново да бъде разгледана. Благодарим на комисаря за информацията, която ни изпрати, благодарим и на неговия екип – благодаря и на всички, които присъстваха на подготвителното заседание от 6 март с представителите на държавите членки, които са от правоприлагането. Сега искам да дам думата на господин комисаря. Може би ще каже няколко думи и за атентатите в Лондон и за брюксъската печална годишнина. Заповядайте. Благодаря ви за поканата. Добър ден. Наистина, първо, ако позволите, искам да кажа няколко думи за това, което се случи вчера. Предполагам, че говоря от името на всички, като казвам, че вчерашното нападение на пешеходци – на Уестминстърския мост и след това на сградата Уестминстър наистина беше един огромен шок. Ние изразяваме своята съпричастност към жертвите. Не мисля, че беше случайно, че този атентат се случи точно в деня, когато отбелязвахме една годишнината от брюкселските атентати – когато тук в столицата на Белгия бяха убити 34, имаше много ранени с последици за цял живот. Методите на нападателя в Лондон следват вече познатия модел на поведение. Видяхме го и във Франция, на националния им празник и в Берлин, малко преди коледа. Използва се превозно средство, съвсем ежедневна гледка и това превозно средство се врязва в тъй наречените меки цели, хора като нас. Последното нападение показва, че терористичната заплаха си остава много висока в цяла Европа. Това нападение приключи до оградата на британския парламент, но това е посегателство срещу демокрацията. Това е разбирането в целия Европейски съюз. Извършителите на подобни нападения са срещу нашия начин на живот и ценности, но ние няма да им позволим да спечелят. Затова мисля, че Франция беше права да реши да организира Евро 2016 миналото лято, въпреки атентата в Ница. Мисля, че беше правилно и Германия да реши миналия декември да остави коледните пазари отворени, макар и с повече служители за сигурност. Сигурността никога няма да бъде 100%, няма да има нулева опасност, но ние трябва да направим всичко възможно, за да осуетим – бъдещите атентати. И тук разчитаме на нашите колективни споделени усилия. Ние трябва също така заедно да станем по-твърди. Обсъжданата тема днес е един елемент от продължаващата работа. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа. А сега преминавам към точката от дневния ред. Вие искахте да разгледаме инструментите за споделяне на информация като ключов елемент от подсилената ни обща сигурност. Приветствам възможността да го направя. По ваше искане ние сме предоставили информация, както вече казах. Доколкото разбирам, онзи ден сте разговаряли с националните експерти. Заплахите стават все по-сложни. Затова изподелянето на информация става все по-важно. Ние искаме да подсилим нашите системи за сигурност да можем да се справим с множествените заплахи, които идват и от тероризма, и от престъпността, и от киберпрестъпността. Както вече беше казано, първата стъпка би била да се възползваме от действащото законодателство и инициативи, да насърчаваме обмена на информация сред професионалистите – затова комисията призовава държавите членки да използват пълноценно информационните системи. Тук ние ги подкрепяме с финансиране, експертност и добри практики. Комисията, освен това, излезе със стратегия за информационните системи, границите и сигурността, това е съобщението от април 2016 година. Посочихме слабостите, както и дейностите за отстраняването им. По-доброто използване на европейските информационни системи означава и оперативна съвместимост. Няколко пъти вече сме говорили за това, докъде е стигнал обменът на информация. Направихме го и на пленарното заседание през месец февруари, но за тези, които са отсъствали, ще резюмирам. С какви системи разполагаме? Първо, ШИС. Тя се използва много широко от правоприлагащите органи в Европа. Мисля, че е истински оперативен успех – Забелязвам, че се използва и все по-интензивно от държавите членки. 2016 година компетентните национални органи са направили проверки в 4 милиарда случая. Това е 40% увеличение в сравнение с 2015 година. Броя на засечените случаи като информация нарасна от 150 000 на 200 000. Въпреки това, мисля, че има какво да се подобри оперативно, за да може системата да е още по-ефикасна. Затова и комисията е направила поредица от законодателни предложения, на които ще се спра малко по-късно. Агенцията ЕОЛИСА също се вписва в тази рамка. Въведе се автоматизираната система АФИС за разпознаване на пръстови отпечатъци, така че гранична полиция да може веднага да направи проверка. Така ще могат да се извършват надлежни и надежни разпознавания – В момента системата се използва пилотно от 6 държави членки. Това ще продължи до края на годината. Комисията провежда и осведомителни кампании в държавите членки. Идеята е да се използва по-пълноценно системата ШИС. Имайте предвид, че имаме 800% увеличение на различните сигнали през последните две години. Ще се спра и на решенията от Прюм, много важни за трансграничното сътрудничество. Те влязоха в сила 2008 година, обменят се данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на автомобили. До август 2011 година тази система трябваше да бъде приложена, но държавите членки все още не го правят, затова комисията започна процедури за нарушение миналия септември. Получихме отговорите на петте въпросни държави членки, сега оглеждаме бъдещите стъпки. Освен това, комисията помага чрез финансиране и добри практики да се използва пълноценно прюм. На трето място имаме тъй наречената шведска инициатива, която дава рамката за обмен на информация. Тук има напредък, но има и разлики в начина на ползване на инструмента от държавите членки. Сега правим оценка на изпълнението и ще видим какви по-нататъчни стъпки ще бъдат необходими. На четвърто място имаме решението на съвета за обмен на информация по терористичните деяния. Държавите членки са задължени да предоставят информация на Европол, Евроюст и други – тези задължения сега стават още по-големи с приемането на директивата за борба срещу тероризма. Благодаря специално на Европейския парламент и специално на вашата комисия, защото мисля, че много допринесохте за увеличаването на нашата сигурност. На пето място визовата информационна система – също помага за сигурността в държавите членки. От септември 2016 година правоприлагащите органи имат достъп до ВИЗ въз основа на конкретни решения на правоохраняването. Разбира се, достъпът до ВИЗ е още е фрагментиран – сега нека кажа няколко думи за агенциите. И тук има голям напредък по споделянето на информация с Европол и Евроюст. Например, броя на чуждестранните бойци, докладвани пред Европол и въведени в тяхната информационна система, се е удвоил от 2015 година до сега. Имаме 7840 такива имена. Отвояването е резултат от все по-голямото доверие в тези системи, разбирането на тяхната оперативна стойност и добрите данни. На седмо място имаме директивата за регистрационните данни на пътниците или ПНР. Тя се обсъжда на широко, но все още не се прилага пълноценно от държавите членки, защото срока е през 2018 година. Миналия месец ноември ние излязохме с насоки и добри практики. Комисията проведе семинари, предоставихме финансиране, имаме и платформа за научените уроци. Тя се предоставя на практиците. Имаме и решенията по формата на данните, това е важно за превозвачите, когато ги предоставят. Сега нека кажа какви са законодателните инициативи на комисията, съобщени през април 2016 година. През декември излязохме с предложение за подобряване на Шенгенската информационна система, така че да има ефективен обмен на информация между държавите членки за борба с престъпността и тероризма, както и подобряване на управлението на границите. За първи път задължаваме държавите членки да подават сигнали в ШИС за лица, свързани с терористични деяния. Освен това, в ШИС се записват и деянията на граждани от трети страни. Предлагания регламент обаче въвежда и предпазни клаузи за защита на данните. В момента вие и съвета го обсъждате. Ние сме готови да работим заедно с докладчиците, за да придвижим регламента. Има и други предложения. Реформата на Евродак, базата данни за убежището, базите за миграция и връщания, както и информационната система за осъдени граждани на трети страни. Ще направим предложенията през юни. Нека кажа и няколко думи за Европейската система за вход и изход за регистрация на гражданите на трети страни по границите. Мисля, че тази система ще подобри сигурността, защото ще е ясно кои граждани влизат и излизат от шенгенската зона. Освен това, ще могат да се разпознаят за подозрените, както и извършителите на престъпления и техните жертви. Благодаря на господин Диас Демера. Като докладчик благодаря и на вашата комисия. Надявам се работата тук да приключи успешно. И накрая нашето предложение за европейската система ETIAS. Тя ще ни помогне да направим оценка на сигурността и да преценим риска от дадени граждани на трети страни още преди да дойдат при нас. Тази система ще увеличи сигурността. В съвместната декларация това предложение е определено като приоритетно, следователно трябва да се приеме преди края на годината. Аз с радост ще подкрепя докладчика госпожа Гал в нейните усилия. Някои смятат, че напредъка по етия зависи от преговорите по оперативната съвместимост, обаче аз не съм сигурен, че това е така. Комисията представи предложението за ЕТИАС през ноември миналата година. Трябваше да попълним празнината при безвизовите пътувания. Необходимо е да подсигурим нашите външни граници. ЕТИАС е независим инструмент и ще запълни тази празнина тъй като има спешна необходимост за действие, комисията в този случай не направи оценка на въздействието. Приятия, знам, че някои от вас са поставили въпроси, защо, но ние пък имаме едно много обхватно проучване, публикувано заедно с предложението. Тъй като няма време и трябва да запълним празнината, всички институции – се съгласиха в съвместната декларация ЕТИАС да бъде водещ приоритет. Нашата работа по оперативната съвместимост, следователно, не би трябвало да спира работата по тези предложения, които сега са законодателите обсъждат. Това включва и ETIAS, както и промените при ШИС не би трябвало да има закъснения на работата по информационните системи, защото каквото и да решим, ние ще трябва да работим и по оперативната съвместимост. И така стигам до тази оперативна съвместимост, по-добрата връзка между нашите информационни системи. Разговарях пред вас в края на месец януари за междинните констатации на групата по оперативна съвместимост. Бяха начертани различни варианти, групата продължава работа. Крайният доклад ще ви бъде представен в началото на месец май с съответните заключения. Комисията ще ви представи конкретни идеи в средата на месец май. Ще го направи и пред съвета. Това ще е основа на бъдещите дискусии. Благодаря. Извинете ме, ако говорих малко по-дълго. Сега чакам с нетърпение дебата. Благодаря, господин комисар. Ние водим диалог и се радвам, че въпреки, че е четвъртък след обед колегите направиха усилия да дойдат, вие споменахте един дълъг списък. Той е много добър, тъй като се отнася до въпроси, които ни тревожат. Действително, списъкът е много дълъг, но мисля, че сега ще имаме възможност да го обсъдим. Ще започнем най-напред с координаторите. Госпожа Мецула, благодаря ви, господин комисар и че ни запознахте с идеите и действията, предприемани от Европейската комисия. Ние бяхме свидетели на тези а, терористични нападения на деня, в който отбелязахме първата годишнина от атентатите в Брюксел, така че никога не е излишно да бъдем още по-бдителни. Ние в нашата политическа група настояваме да бъде сигурността в центъра на вниманието на Европейската комисия. Бихте ли казали нещо повече по това, което споменахте за пилотният проект, за дактилоскопичните отпечатъци? Вие споменахте, че са включени 6 държави членки. Можете ли да споменете кои са те, какви са плановете да се разшири прилагането. Относно Прюм. жалко е, че повече от 10 години след приемането му има толкова много държави членки, не го прилагат изцяло. Това е инструмент, който ние чатахме, ще помогне за обмена на информация на ранен етап и това щеше да е нещо, което да можем да покажем като постижение в сътрудничеството между държавите членки. Относно ЕТИАС, ние вчера обсъждахме надълго и на широко въпроса и защо няма оценка на въздействието, дали има нужда от такова проучване, дали проучването на въздействието е достатъчно, това, което е направено достатъчно ли е, дали ЕТС запълва празнината, която съществува в момента. Бихте ли успокоили мен и колегите, дали въпреки липсата на оценка на въздействието, Етиас ще бъде а, стабилен инструмент. Надяваме се, че следващия ни диалог ще бъде фокусиран върху препоръките на специалната работна група. Господа Ципел, благодаря господин председател, благодаря ви господин Кинг, че сте тук. Ставам все по-объркана и малко започвам да се дразня. Аз чувам хубави думи, че трябва да се Попълнили в същата информация, че празнините трябва да се запълнят бързо и за това не ни остава време да направим оценка на въздействието. Първите а, атаки в Брюксел ме карат да си а, спомня, че един от проблемите, за да не бъдат открити своевременно извършителите, че не се използваше достатъчно системата за обмен на информация. Вие казахте, че решението от Приум трябваше да се приложи още и през 1911 година. Някои държави членки и сега не го прилагат. И а, процедурата за нарушение беше стартирана едва през 2016 година. Ние бързо приехме решение за европейската гранична и брегова охрана, но сега виждаме, че държавите членки не правят нужното да го прилагат. Защо тогава да бързаме толкова, да приемаме нещо, което не се прилага? Същото се унася и за Евродак. Ние сега ще подготвим решение за събиране на още повече информация. Аз обаче не съм видяла Къде е оценката на въздействието, която да оправдае снимането на пръстови отпечатъци от 6 годишни деца? Тези пръстови отпечатъци, които се снемат от мигрантите, не винаги се качват в системата Евродак. И въпреки, че нещата не се правят, ние искаме още и още нови неща прибързано вземаме решение за ЕТИАС, без да знаем дали след 5 години изобщо ще се прилага или не, дали ще запълни празнината в обмена на информация между държавите членки. Когато говорим за необходимостта и пропорционалността на събираните данни, аз не зная дали сме стигнали до а, границата, и в кой момент считаме, че сме събрали прекалено много данни. Ние имахме среща с някои държави членки по регистрационните данни на пътниците и някои от тях ни казаха, че не знаят какво да правят. Е, огромния набор данни, който е, е на разположение и доколко това е полезно за борба срещу тероризма и организираната престъпност. И въпреки, че това е така, създаваме нови бази данни. След като събираме все повече данни, как вие може да гарантирате не само, че ще бъдат спазени нормите за неприкосновеност на личния живот, презумпцията за невинност, правото на защита, правна защита, също се не се ли предвижда една обща система, в която да се заложат всички данни от Евродак, от ETIAS и от други бази данни? Също трябва да се правят справки и кръстосена проверка на данните чрез Европол и Интерпол. Създаването на такова хранилище на данни ще изисква ли законодателно предложение, след като се публикува доклада на групата на високо равнище? Обещава се, че ам, ще има консултация между институциите. Това така ли ще е? Или пък дълго време отново няма да се прави оценка на въздействието. Госпожа Стивен беше в залата до преди малко, но се тръгна. Натали Гринспек е, за Алде. Благодаря, Плод. Благодаря, господин комисар. Както казаха и колегите, този дебат, е, този първи диалог е, по вътрешната сигурност е особено важен след това, което беше наблюдавано вчера на годишнината от терористичните атентати в Брюксел и събитията в Лондон от вчера. Вашия портфел, господин комисар, е много важен. Европейските граждани очакват много що се отнася до гарантирането на сигурността и най-вече по-високо качество. Вашият мандат ще бъде в рамките на следващите две години. Тогава ще бъде подновен мандата на Европейския парламент и се надяваме до тогава да сме постигнали истински резултати по много от темите, по които работим. Във вашето въведение вие говорите за обмена на информация. Това е сфера, в която е постигнат напредък, но има още много какво да се постигне, тъй като има някои недостатъци, има фрагментация, има невисоко качество, има проблеми с обмена на информация и прочие. И така предлагат се различни решения. Някои проблемите са ясни, например фонда за вътрешна сигурност, също взаимното свързване на системите, на общ интерфейс за търсене на информация. Можем ли да вървим малко по-бързо? Второ, относно оценката на мерките, на действията, на законодателството. По време на изслушването ви, вие се обявихте за една обща оценка. На 3 април ще има разискване. Аз бих искала и моята група иска да се направи тази оценка, тъй като така ще се види какви конкретни действия трябва да се предприемат, е, за да може да се даде отговор на проблемите и да се постигне напредък. Относно а, е, киберпрестъпността, аз бях на вашето изслушване, бях тогава е, много а, впечатлена от това, което вие използвахте като термин а, за устойчивост на кибератаки. Изискват се политически действия и отново въпросът ми е какво конкретно е предвидено в Европейския съюз, за да се гарантира тази устойчивост на кибератаки. На къде ще са насочени действията? И нещо актуално за 48 часа САЩ въвеждат нови мерки, забраняващи на борда на самолетите електронни устройства, като компютри и таблети. И това не са ли дискриминационни мерки, но в вторник и Обединеното кралство прие сходни мерки. А, и каква е позицията ви като комисар по тези въпроси? Благодаря. Благодаря, Натали. Джудит от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. Искам да направя съпоставка между въведено, встъплението, направено от комисаря относно оперативната съвместимост е, и петия доклад за напредъка по Съюза за сигурността. В доклада ви вие подчертавате дерекализацията, как да се работи с завръщащи се джихадисти, как да се защитят меките цели, и как да се справите с заплахи за сигурността отвътре. Продължавам да подчертавам, че ние се нуждаем от това да бъдат предотвратявани такива вътрешни заплахи. Нашите бази данни се разширяват, те трябва да са взаимно свързани, но те са по-скоро насочени към идентифициране на външни заплахи например Евродак. В момента се преговаря по него. Това е система, която ще позволи Даблин да работи, система, която ще даде възможност да се идентифицира търсещите обежище, както за връщане, както и за наказателни преследвания. Аз съм малко притеснена обаче и питам а, какво ще направите, за да не се допуска фалшифициране на статистическите данни, след като 6 годишни деца ще фигурират в системата, дали тя няма да се използва в един момент за наказателни преследвания. И дали няма да виждаме в статистиката по престъпността голям брой деца мигранти. Според мен съществува риск. Вместо да обединяваме обществата ни, да създаваме още по-голяма несигурност за мигрантите, които трябва да интегрираме в нашите общества. И последният ми въпрос. Това е въпрос, който бях поставила пред въпроси в подготовка на днешната ни среща, но не получих отговор. Важно е да разберем защо е необходимо да има такова интегриране, как работи. Имаме полицай, който спира някой, има голяма база данни, от която може да се избира и може да се направи засечка или не. Никой не ми обясни как действа всичко това, какво означава, когато се засече дадено лице или не. Преди няколко седмици, например, от полицията разбрах, че те приветстват повече взаимосвързване на базите данни, но те не ми дадоха пример за това, как могат да се противопоставят на една заплаха, получавайки своевременна информация. Аз бих искала да получа такива доказани примери, за да разбера дали да допусна или не такава оперативна съвместимост. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря ви, уважаеми колеги, господин комисар. Първо ме интересува да зная кои са тези пет държави, които все още не са приложили изискванията, тъй като от август месец до сега мина много време. И е много важно в тези времена, наситени с терористични атаки, е, прилагането да се извършва своевременно. Е, аз съм е, много тъжна, че тези процедури за нарушение или поне интензивна комуникация не са започнали още през 2012-2013 Второ, може ли да ни посочите някакъв срок във времето за работата на групата на високо равнище за оперативната съвместимост? Това според мен е много важно и ще бъда много благодарна, ако страните членки и комисията ни дадат положителен пример. Вчера чух за конференцията на Европол, където е констатирана липса на оперативна съвместимост базите данни и това затруднява работата на страните членки. По този начин се появяват така наречените пръзноти или дупки, защото липсва информация или информацията не е съвместима, не е сравнима. По този начин се получават тези пръзноти и това пречи на обработката или сравняването на съответната информация. Имам още един въпрос, свързан с анализа на данните. Както разбрах вчера на същата тази конференция, е много важно данните, с които разполагаме, да се анализират. Би ли било възможно тези анализи с които разполагаме за бъдеще, да бъдат разширени, за да могат те да помогнат на страните членки и да получат отговор от Европол в адекватен е, срок и резултат от тези анализи да бъдат е, е, дадени на всички страни членки, за да могат те адекватно и на време да използват резултатите от анализа. Грация, президента, грация, комисар. Госпожа Чинич. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това, че сте тук. Исках да присъствам и в Рим на тържествата по случай 60 годишната от римските договори. А, но някакси интуицията ми подсказа, че трябва да бъда в Брюксел за възпоменането на жертвите от преди една година. Преживяхме напоследък ужасяващи неща и точно за това е изключително важно да започнем с прилагането, с изпълнението на важните законодателни актове. Вчера отново станахме свидетели на а, атентат. Всеки един атентат е непредвидим. Наблюдаваме към трансграничния тероризъм, престъпността, киберпрестъпността се разширяват и виждаме, че е необходимо сътрудничеството да заработи още по-добре, връзката да стане още по-тясна и да се извършва обмен на информация, за да се борим с този вид тероризъм много добре, много съобхватно ни представихте какво е състоянието на нещата, за което ви благодаря. Колегите ви зададаха въпроси, аз мога да се присъединя към тези въпроси. Вие а, споменахте а, различни бази данни, а, и неизпълненото все още решение от Прюм, а, което затруднява достъп а, до тях, както и резервационните данни на пътниците. А, решение в тази връзка също не е изпълнено както трябва. Има държави, които представляват особено голям риск и във връзка с гражданите на тези държави трябва да се събират по-специфични данни. И след като това е така, Искам да ви попитам, защо, възоснова на какви причини едни държави се определят за по-високо рискови, а други за по-низко рискови. Колегите обърнаха внимание на оперативната съвместимост. Споделям много от опасенията, които изкажа, изказаха те. Споделям а, и убеждението, че трябва да напредваме с по-висок темп. И това, което каза колежката Холмайер, трябва да имаме една пресечна точка, едно място, на което да се събира цялата информация, за да може това да ни води право към целта и за да може така събраните данни да се обработват и да се използват. Ако нямаме една такава единна пресечна точка, ще имаме проблем. Не е тема на днешния разговор, но вие споменахте, споменахте споменах го и госпожа Криспек, а именно киберпрестъпността. Това не е цяло връзка с днешната ни тема, но киберпрестъпността също е, е много важна. Защото киберпрестъпността застрашава не само отделните граждани, отделните индивиди, застрашава обаче и държавите, и правителствата. Може би може да ни кажете няколко думи и в тази връзка. Какво правите по тази тема от гледна точка на е, сигурността? Благодаря, господин Коелю. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Присъединявам се към моите колеги и е, изказвам също моята дълбока солидарност към вас и вашата сънародници в този тъжен момент. А, казахте, че вече съществуват бази данни, които работят. Аз мисля, че наистина трябва да огледаме какво вече съществува, да подобрим инструментите, с които разполагаме и едва тогава да мислим за нови такива. Мисля, че в тази посока може да работи и групата на високо равнище за оперативната съвместимост или поне там може да почнем. А, по-нататъчните действия в областта на оперативната съвместимост трябва да се планират и извършват само когато е направена оценка на сега действащите системи. Както вие казахте, трябва да бъдем прагматични и най-добрият начин, по който можем да дадем резултат за нашите граждани, е да подобрим това, с което разполагаме. Шенгенската система е много добър пример за това. Тя се развива непрекъснато непрекъснато в консултации с, с засегнатите и непрекъснато се подобрява. Аз работя по тази тема като докладчик, работя и с вас и мисля, че ние работим добре и с добра скорост. Споделям това, което вие казахте за пръстовите отпечатъци. Честно казано, данните от а, а, барометъра показаха, че тази тема трябва да се включи в 6-2, като трябва да има възможност не само за търсене на данни, но и за съставането на извадки от системата. Относно резервационните данни PNR и Prium, а, една година след приемането на разпоредбите в тази връзка, дори и половината държави а, не ги е а, а, привела в изпълнение. Девет години по-късно, Шест години след като изтече а, срока за а, изпълнението, пет държави продължават да не а, а, изпълняват. И накрая един кратък въпрос. Аз предпочитам да има по-добър обмен на информация, отколкото се събира повече а, информация. Съгласно комисията, данните, които се изпа... изпращат към системата на Европол, непрекъснато растат. А, и моя въпрос е, ние всичко ли въвеждаме в тази система? или държавите предоставят по-добра информация на Европол и ако това е така, какво е довело до тази промяна? Софи Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Много е важно, че присъствате на този дебат днес. Днес е много по-важно, отколкото всеки друг е, момент. Защото, подобно на моите колеги, аз съм много тъжна заради това, което се случи вчера, но съм в същото време и много разгневена. Защото Исламска държава не пое отговорността за тези атаки, но пое отговорността за всички е, останали. А, това са хора, които се смятат за герои. Човекът от вчерашния ден, атентатор, е имал нож в колата си а, и, я е смятал, че това го прави велик. Това ме много ме ядосва. Той причини големи щете, защото всички атаки, а, ни, а, след всички атаки ние повтаряме една и съща мантра. Ние няма да се оставим да бъде променен нашия начин на живот, но те продължават да нарушават върховенството на закона и основните права. И моите въпроси са следните. Първо, вие говорите за затваряне на информационните празноти. Какво означава точно това? Аз бих подкрепила всяка инициатива за по-добро споделяне на информация и така нататък, но какво точно имате е, предвид? Защото ако погледнем на такет от вчерашния ден, атентатора е, е, беше е роден във Великобритания и той е известен на МИ-5. Как, как ни помогна това? Всяка една атака на която станахме свидетели от а, а, 11 а, септември, става ясно, че сме познавали извършителите от преди това. А, и, и какво правим в отговор на това? Просто събираме повече данни. Но как информацията, с която разполагахме за човека вчерашния ден, а, ни помогна? Как можем да разберем от информацията, която имаме, че един ден той ще се събуди, ще си вземе ножа, ще се качи в колата и ще е, извърши е, атентат? Вчера имаше също един друг а, е, а, е, случай, а, е, в който човек се движеше с твърде висока скорост с колата си. Може би той бил просто лош шофьор, но ние не можем да открием тези а, е, хора. Не само трябва да затворим информационните празноти, очевидно трябва да направим и нещо друго. Вие а, е, говорите за превенция, социални аспекти и така нататък. Какво прави комисията обаче в това отношение? А, е, ПНР, но но, но ние предрекохме това, което ще стане. Само да кажа, че аз гласувах против защото схемата е същата като системата за задържане на, на данни. Защо го правим? Защото това е глупово, няма нищо общо с сигурността. Какво прави а, комисията? Миналия път, когато обсъждахме, обещахме да има а, писмен апдейт заедно с а, данни за бюджета, защото това струва 130 милиона евро за цялата ПНР система. Искам да знам какво става с тези пари. И последния ми въпрос. Вие говорихте за Франция и за това, че Франция не отмени шампионата по футбол. Но от година и половина Франция се намира в състояние на повишено внимание. И когато говорите за запазване на нашия начин на, на живот, а, а, това, това извънредно положение не може да бъде постоянно поддържано. А, госпожа Лорсти, Искам да продължа това, което каза Моника – Намирам се в много особена ситуация. От една стена говорим за защита на данните. Всеки индивид може да бъде проследен, да бъде направен профил и така нататък. Когато имаме реална ситуация, имаме човек известен на службите от отдавна и така нататък, и той не е могъл да бъде проследен за този човек. Няма профил, абсолютно неочаквано за, за, за всички този човек се появил на някое място и направил това, което е направил очевидно. А, има а, много голяма пропаст между двете неща. За мен става ясно, става ясно, че означение качеството на анализа, анализа на данните, анализа на данните от големите бази данни и изготвянето на възможно най-добрите профили за да могат да се предотвратят подобни събития. Имам въпрос във връзка с ресурсите, които влага комисията, за да провежда проучвания на възможно най-високо равнище в тази област за да може да се създаде знание и методология в тази област. Не е достатъчно ние политиците само да кажем, трябва да обменяме по-добре е, е, информация. Нищо няма да стане, ако нямаме хора, които са в състояние да извършват конкретен качествен анализ, да създадат система от данни. Защото системата от данни е система, това не е някакво произволно събиране е, на данни. Е, а, важно е да се подобряват системите от данни, не да се увеличава количеството на данни и да се прави анализ, за да може всички онеи по какъв начин се обучават всички унези, които работят с данните. Аз съм много подозрителна. А, има много държави, които ам, изоставате. Нямат а, система за работа с данните. Хората не знаят какво да правят с тези данни. Те не се доверяват на данните. Нямат знания, умения, нямат интелектуален капацитет. Как можем да достигнем това ново интелектуално равнище а, за работа с данните? Какво прави комисията по този въпрос? В моята държава има център на НАТО за киберсигурност и е Еолиса. Дали това ще стане център? Моника? Господин председател, исках да кажа нещо, защото ми е важно да го кажа след Софи Интвелд. А, Софи, а, мисля, че ние от Комисията по граждански свободи а, не трябва непрекъснато да възприемаме ролята на обвиняващ, защото има много добра а, свършена работа от страна на полицията. Намерени са оръжия, много хора са, са спрени. Така че а, атентати, които са били планирани, са били предотвратени поради бързата добра реакция на полицията, защото полицията, в полицията има готовност да действа. също така, по случая в Лондон, заради случая в Лондон не може да решим да бъдем против мерките, които сме взели до сега. Системата за ПНР не е унази система с главно съ, която ще пребори тероризма. Това е един от елементите за борба с организираната престъпност. Това е един от елементите за борба с тероризма. И аз очаквам от страните членки да вървят напред, както до сега. и ми е важно, господин комисар, за това взех думата. Мисля, че е необходимо да се представя на нашата комисия, е, да се представят и резултати, в които е, е, операциите са били успешни за предотвратени атентати заради системата ПНР. Пресата пише за случаите, в които не сме предотвратили успешно един или друг инцидент. Така че аз не смятам, че нашата комисия е някакъв протестър, а е партньор на на съдебната полицейската система. Господин председател, предполагам, че госпожа Холмайер знае, че тук има свобода на изразяване и аз мога да изразя моето мнение. Да, разбира се. Превенция по отношение на превенцията, на, в нашата комисия има много знания, много информация и много опит за превенцията. Ние знаем, че много атентати са били предотвратени. Ние не говорим тези, за тези неща в диалога по въпросите за сигурността, защото просто инцидентите са били предотвратени. Освен това, такава информация не се споделя с широката общественост. Така, например, за ПНР срока е 2019. Много страни членки още не са подготвени. Изобщо това е сложна тема, в която има превенция и Да, разбира се, че трябва да споменаваме и успешните. При мен се опитвам да а, взема ролята на медиатор а, в момента между вас двете. Между... Опитвам се да бъда медиатор между Софи Интвелт и Моника. Тежка седмица беше и вече е четвъртък след Не искам да омалуважавам а, превенцията, предотвратяването на атаките. Искам да ви благодаря, че сте тук, защото е четвъртък след обяд все пак. А, някои колеги се промениха програмата, комисари си промени програмата, хората промениха пътуването си. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че останахте е, и сте тук. Господин комисар, Ние говорихме тази седмица и за ЕТИАС. Е, Също имате думата да отговорите. Um, Благодаря ви. Благодаря на всички, които толкова се вълнуват от тези въпроси. Благодаря и за проявената солидарност след последните събития, този терористичен атентат. Ще се опитам да отговоря на много от въпросите ви. Ако смятате, че не ви отговарям, ще ви отговоря и в писмено. Първо нека кажа как смятам да подредя отговорите си. Както беше посочено, основният въпрос днес е какво можем да направим с съществуващите системи. Много от вас говориха за това. a number of you have, uh, in my view rightly, uh, gone a little bit wider. Мнозина от вас искаха да отидем и по-далеч. Вие говорихте и за оперативната съвместимост и нейната връзка с тези системи. Така че ще отговоря и на този въпрос. Но знам, че на него ще се връщаме и по-късно. Много от вас говориха за превенцията – борбата с радикализацията и насърчаването на добри отношения между различните общности в нашите общества. За това говори госпожа Саржентини. Ние сме говорили по тези въпроси и вие ще намерите отговорите и в доклада за напредъка по Съюза за сигурност. Говорих по тези въпроси и вчера, когато имахме представене на книга за научените уроци от борбата с радикализацията. Вие може да видите мой коментар на веб страницата на комисията. За мен са много важни въпросите, на борбата срещу радикализацията и ако желаете, винаги съм готов да разговаряме. Доста от вас, включително и госпожа Интвелт накрая, попитаха по един или друг начин, научили ли сме си уроците от тези нападения. Ние искаме да научим тези уроци. Говорил съм за това, писал съм за това, направи го и миналата седмица, но това не означава, че ще успеем непременно да предотвратим нападенията в бъдеще. Защото, честно казано, такива атентати са изключително трудни – за предотвратяване. Дори когато лицето е познато на правоохранителните или разузнавателните служби, това не помага. Дори да си бил в радара на тези служби, те не могат да те следят непрекъснато и за това се прави оценка на риска, който представлява съответното лице. Има много случаи, в които някой минава на по-задна позиция като опасност, но след това бързо се радикализира и извършва атентат. Виждаме го вече неведнъж и се боя, че ще продължим да го виждаме. И когато един такъв наскоро радикализирал се, е, реши, че може да прибегне до нещо съвсем обикновено като инструмент, няма как да бъде засечен от друга мрежа – затова е и толкова трудно нещо да се направи. Говорим за мерките, които вземаме заедно за повишаване на нашата сигурност. Струва ми се, че е много важно обаче да си дадем сметка, че не можем да премахнем целия риск. Нулевият риск просто не съществува. Означава ли това, че не бива да правим оценка? Не. Затова и всички полагаме усилия. Аз съм се ангажирал неведнъж с оценката на нашите политики, направих го и през лятото, когато представихме такава оценка. Ще представим и бъдещата оценка, която със сигурност няма да е съвършена, но ще бъде един опит да задълбочим нашия разговор за оценката на ефикасността на предприятите мерки. И тук, разбира се, се включва големия въпрос за изпълнението – Ние много внимателно следим за изпълнението, като данните на пътниците са само един от тези елементи. Имаме своя план, който сме представили. Надявам се да сте получили цялата информация. Ако не сте, ще я получите, защото няма какво да крием и при финансирането – тази година сме предвидили още 70 милиона, за да помогнем на държавите членки с конкретни нужди. Ако има и други елементи по изпълнението, които ви интересуват, ние сме винаги на разположение. Джилиан за данните на пътниците, мисля, че 2019 година беше срока. Не, пролетта на 2018 е отговорът. Предполагам, че колегите се интересуват от този срок. Това е залегнало и в доклада. В понеделник при нас ще дойдат френския и германски министър на вътрешните работи. I'm, I'm not disagreeing with you. Uh, uh, I uh, would like... Не съм несъгласен с вас. Наистина, и аз бих искал да работим по-бързо и ако ми помогнете, ще бъда много благодарен. Ако не съм съгласен с един или двама от вас, то е за следното. Дори нещо да е трудно за изпълнение, това не значи, че сме на погрешен път. Някои от тези системи наистина се оказват много трудни за изпълнение, за всички държави членки, но това не означава, че целта е погрешна. Прюм е особено предизвикателство. Но ние не се опитваме да крием докъде сме стигнали, И в този случай също сме записали докъде сме стигнали по нарушенията. Разглеждаме ги в случая на Гърция, Италия, Португалия, Харватия. Всички тези страни ни отговориха вече. Тези отговори сами по себе си показват различно ниво на подготвеност. но ако решим, че тази подготвеност е недостатъчна, ще преминем към процедура на нарушение. Но това вече са въпроси, които са извън обсъжданата днес тема, въпреки това не исках напълно да ги пренебрегна. Ако се придържаме към темата за днес, то трябва да кажа, че проекта ИФИС ще бъде отворен на всички, за всички държави членки, надявам се, сравнително скоро. Защото имаме тази база данни, която държавите искат да използват. Имаме шесте държави членки – Австрия, Германия, Холандия, Португалия, Латвия и Швейцария. Те участват в пилотния проект. Няколко думи за ETS – Аз не се очудвам и разбирам защо ви дразни липсата на оценка на въздействието, но все пак не мога да ви обещая, че винаги ще има пълна оценка на въздействието, тъй като има и спешни случаи. Конкретно по Етиас ние опряхме своето предложение на проучване за изпълнимостта. Самото проучване е 280 страници. Направена е оценка на различните варианти на консултациите и тъй като тук няма обаче съвет за оценката на въздействието, не можем да го определим като оценка на въздействието – но ние сме готови да продължим да работим в рамката избрана от вас. Готови сме да обсъдим доказателствата, с които разполагаме, фактите, стига това да е полезно. Доколкото разбирам, в началото на месец април е заседанието с докладчиците в Сянка – може би това ще е един удобен момент. Всички институции са съгласни, че няма време. ЕТИАС беше определено като приоритетно законодателно предложение в съвместната декларация. Сега няколко думи за групата на високо ниво – как нейната работа се вписва в съществуващите системи. Тук ще бъда пределно ясен. Следващата стъпка е окончателният доклад на тази група. Ще го представим в началото на месец май. След това ще се обърнем отново към вас и към съвета за да видим какви са идеите и какво може да се направи. Ще излезем с заключение в средата на месец май. Много от вас всъщност и този следобед зададоха въпроси за работата на групата на високо ниво, единия интерфейс, споделения депозитар – но пак казвам, за това ще има официален доклад и конкретните предложения ще ви бъдат представени. В момента сме на етап съвместна дискусия с парламента и съвета. Много от възможните идеи изискват законодателна промяна – тук ще се прилага обичайната процедура. Нашата цел ще бъде споделено разбиране на стратегията за това как данните за сигурността в Европейския съюз да се използват по-ефективно и ефикасно, как да се зачитат основните права. Ние ще използваме необходимото време за тази дискусия. На второ място ще работим по пътната карта заедно с вас. I want to stress, and this was the point that was most, I think, most forcibly made. още нещо, което беше казано от мнозина, но и от колегата Келер, ние трябва наистина да приключим работа по вече направените предложения. И паралелно с тях, може би, трябва да обсъдим бъдещия план за оперативната съвместимост. Изпълнението на работния план по оперативната съвместимост ще трябва да бъде разгледано след като приключим работа по предложенията, по които работим сега. Разумно ли звучи това? Според мен да. С други думи, ние ще работим по съгласуваната програма за оперативната съвместимост и може да се окаже, че е необходимо да разгледаме отново някои законодателни мерки в други предложения. Това е напълно възможно, така както го правим при ШИС. Не мисля, че тук постъпваме особено революционно. Това според нас е най-конструктивният начин. Um, there were a number of uh, there were a number of other subjects that came up. Uh... Имаше и някои други теми. Доста дълго вече говорих, не знам дали мога да разгледам всички теми. Имаше някои въпроси по оперативната съвместимост, отново ще се върнем на нея. Според нас качеството на данните и въвеждането на тези данни, както и качеството на анализа на данните е много важно – и аз съм готов да обсъдя бъдещите конкретни предложения с вас, включително и предложения за финансиране и използване на научните изследвания. Напълно сме съгласни, че е важно финансите да са готови на време, така че ще очакваме и вашите предложения. Това е важно, за да може и полицията, бреговата охрана, граничната охрана да получи информация на време. Ние сме обсъдили подробно какви са предимствата на единия депозитар. Но и тук ще трябва да се направят някои промени. Ще имаме възможност да го обсъдим в подробности, както вече казах. Съгласен съм с вас, че трябва да работим и с жертвите. И тук а, директивата срещу тероризма е много важна следваща стъпка. Важно е, освен това, да се борим с киберпрестъпността, защото тук има много голям риск. Необходимо е всички да развием кибериздържливост. Още следващата пролет ще сме готови с предложение за единия пазар – ще има специална глава за киберсигурността и кибериздържливостта. И накрая, но не и по значение, авиационната безопасност. Знам, че вие сте говорили за това – Знаем, че САЩ предприеха някои нови мерки. Ние в Обединеното кралство предприехме малко по-различни мерки. Разговаряме с правителството на Обединеното кралство и следващата седмица на срещата на експертите по авиационна сигурност Обединеното кралство ще обясни пред останалите държави членки какви са техните мотиви и защо са предприели тези стъпки. Доколкото разбирам, те не се основават на нови разузнавателни данни, а просто на оценка на развитите възможности на някои групи в рамките на Ал-Кайда. Оценка и на контрамерките, които могат да се предприемат. Но тази ще е темата на авиационните експерти следващата седмица. Аз ще ви уведомя. Благодаря ви, че отговорихте. Имаше един въпрос на госпожа Гризбек, на който вие отговорихте. Сигурен съм, че колегите ще й предадат отговора. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които са тук, защото някои от вас дори си промениха плановете, за да могат и да чуят структурирания диалог по сигурността. В понеделник ние ще можем да поставим своите въпроси и пред членовете на съвета. Би било добре да присъствате и на това заседание – благодаря, господин комисар. Благодаря за толкова добрата дискусия. Благодаря.

Да.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

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on to this final point. Колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред, благодаря, че останахте. Става дума за доклада за изпълнение на споразумението за ревизионните данни на пътниците. На 19 февруари комисията публикува доклада по споразумението за програмата за проследяване на финансирането на тероризма TFTP, както и на споразумението за резервационните данни на пътниците PNR. Тук е представителя на комисията, господин Сорека. Той е от генерална дирекция Home. Вчера имахме друг представител на Европейската комисия, тя обаче не можа да се изкажа до край, защото междувременно се случиха събитията в Лондон и прекъснахме малко изказването й. Но сега имаме отново представител на Генерална дирекция Home на Европейската комисия. Имате думата, Луиджи, да ни представите доклада си. Благодаря, благодаря, Клод. За мен е удоволствие да предам а, поздрави на Мелинда, Белинда Пайк. А, тя се пенсионира след много дълга и успешна кариера в а, комисията. Благодаря ви за възможността да ви представя резултатите от последните два прегледа на PNR и TFTP с САЩ. Ще го направя едно след друго, като дам подробности и по двете споразумения, след което ще отговоря на ваши въпроси. Предаването на лични данни извън Европейския съюз е деликатен въпрос за Европа, за това всички задължения и поети ангажименти, свързани с международни споразумения, които сме сключили от е, името на е, Съюза, които позволяват предаването на лични данни на нашите граждани, се при... искаме да се прилага е, както трябва. Това е от жизнена важност, за да може личните данни да бъдат обработвани по законен начин, по справедлив начин. Тези два прегледа бяха осъществени в конструктивна атмосфера. Имаме много добро сътрудничество с колегите от САЩ по време на тези прегледи. Що се отнася до ПНР, съвместното преглеждане позволи участието на експерти по, обслужва, по ам, опазването на данните. Имаше експерти от Франция, от Обединеното кралство. Ам, целта беше да се види как се използват данните от властите в САЩ. Също комисията имаше преки контакти с тях, за да види по какъв начин те извличат информация. Прегледа по TFTP включваше представител на Европейската комисия, както и един съдебен експерт от Евроюст и още двама експерти. Знаете, че доклада, който имате, е доклад на Европейския съюз, но Съединените щати да получиха възможност да направят коментари по двата доклада. Това ще ни я е позволи да вземем предвид и техните бележки. Аз ще ви кажа, кои коментари не са взети предвид, тъй като ни ги споделяме. Основното послание, Клод и в двата доклада, като цяло това послание е положително, радвам се да го констатираме, тъй като когато има контрол, има заложени предпазни механизми, те се прилагат правилно от САЩ. По доклада за споразумението за резервационните данни на пътниците ПНР, САЩ прилагат в съответствие с изискванията това споразумение. Всички препоръки, които бяха направени при предишните прегледи от 2013 година, или вече са приложени, или са постигнати някакви подобрения. И аз ще ви кажа след малко, къде сме поискали от САЩ да направят повече. САЩ спазиха задълженията за защита на личните данни и обработват резервационните данни в съответствие с споразумението. Предстои съвместен преглед по споразуменията. Това ще ни позволи да хвърлим по-широк поглед върху спазването на споразумението за резервационните данни на пътниците. Аз няма да се спирам на всички констатации, господин председателю, тъй като не разполагаме с достатъчно време но искам да наблегна на онези от тях, които според нас трябва да бъдат споменати. По обхват ПНР се отнася за полети от между САЩ и Европейския съюз. Ние констатирахме, че САЩ осигурява същите условия за ПНР, когато се обработват, независимо дали с Европейския съюз или другаде. Използва се филтъра за ПНР, елемента от 19 дни. Ние също получихме информация от САЩ, че не се събират неправомерно допълнителни ПНР данни. По член 5 за сигурността на данните властите са създали специален инструмент, свързан с митниците. Тези данни се задържат в системата и само авторизирани лица имат достъп до тези данни. Няма съществени за нарушения между първия и втория преглед на данни на европейски граждани. Също по член 6 маскирането на деликатни данни. Американската страна каза, че те никога не са влизали в тези по-чувствителни данни. Относно прозрачността за събирането и обработването на данни на пътниците, тук искаме да подчертаем, че има много информация онлайн. И доклада на DHS. in relation to passenger right. And no passengers uh, не са поискани никакви корекции. Също прилагането на акта за съдебна помощ обръща внимание на жалбите, свързани с обработка на резервационни данни на пътниците. Там, където е необходимо да бъдат направени допълнителни одобрения. Има 10 препоръки в това отношение. Предлагаме да се подобри архивирането на данните, за да има по-широко спазване на споразумението. Ако тези PNR данни се споделят с други агенции или други партньори на САЩ. Също Предложихме на DHS да види защо някои PNR данни неправилно са свързани с правораздавателни органи. Беше извършена бяха извършени разследвания от страна а, на DHS Бяха повдигнати и други проблемни въпроси от екипа на Европейския съюз за неща, които не са изчистени от 2013 насам. Относно достъп до данни на ПНР, тъй като имало осигуряване на такъв достъп на лица, които не би трябвало да има такъв достъп, но това е било с цел обучение. Ние искахме допълнителни разяснения. Съвместните оценки, което е нещо различно от съвместния преглед, който се извършва на две години относно спазването на ангажиментите по споразумението, докато оценката има по-широк обхват. Целта е да се види дали се изпълняват целите на споразумението, ако и ако е необходимо все още това споразумение, дали това, което е предвидено в споразумението, все още отговаря на потребностите. Съвместната оценка трябваше вече да се е състояла през 2016 година. В комисията обаче предпочетохме да изчакаме становището на Съда на Европейския съюз по проекто споразумението с Канада, за да видим какви са критериите, които ще бъдат откроени от а, съда. Ние искахме да се прави съвместна оценка преди това и ние ясно дадохме да се разбере на нашите партньори какво е желанието ни. Сега, с ваше позволение, ще мина към споразумението за програмата за проследяване на финансирането на тероризма, TFTP. Това споразумение също се прилага надлежно. Констатациите от предходния съвместен преглед са изпълнени от страна на САЩ. Споразумението от EFTP е много важен инструмент през последните години за Европол, както и за националните правоприлагащи органи при разследването на терористични атентати, които се случиха в Европа. Вие сте получавали информация по въпроса. И това доказа полезността на TFTP инструмента. По констатациите можем да кажем, че доклада потвърди, че двата механизма за контрол, един от които от Европол и другия от, от европейски контролери, назначени от Европейския съюз, действа добре. Европол изпълнява задачите си в, съответствие с споразумението и действа ефикасно. Един от елементите, който искам да подчертая пред вас, е периода за съхранение, който е 5 години най-много и той се спазва и ние имахме възможност да, да проверим това. Като цяло, прегледът е удовлетворителен. Там, където искаме да се направи повече от американска страна, е да установят е, допълнителен контакт с държавите членки чрез Европол, за да използват в по-голяма степен инструментите, с които разполагаме, които са изключително важни, както го доказаха последните атентати, включително този от вчера. Там отново бяха поискани данни по линия на TFTP и такива данни бяха предоставени на британските власти. Ще спре до тук, господин председателю. Мисля, че говорих вече 17 минути. Сега съм готов да отговоря на ваши въпроси. Um, Благодаря много за всеобхватния доклад. Благодаря отново на всички за това, че останаха тук. Наистина толкова много неща бяхме включили в програмата тази седмица. Благодаря ви, че сте тук. Софи, Моника? Уморявам се. уморих се, моля. Моля, простете ми, беше много уморителна седмица. Бирка Ципъл. Благодаря, благодаря за доклада. А, Радвам се, че нещата са наред по повечето въпроси. Остават някои отворени такива. Доколкото разбрах, е, общата картина за положението ще стане ясна след една оценка, която още не е направена. Ам, Имах един въпрос, на който може би не може да отговорите сега, защото не е имало оценка. Докато имате предвид при следващата оценка, въпросът ми е следния. Да, нещата се прилагат, работят повече или по-малко добре. Въпрос е доколко относими и подходящи са тези мерки в борбата с тероризма. А, имате ли а, никога не в нито една статистика не съм а, виждал информация за това до каква степен информация от тези споразумения а, е била е довела до предотвратяване на организирани престъпления и тероризъм. Така че а, е, не, бих искал да имам малко информация за това какво е въздействието, каква е ползата от е, PNR. Раз, Разбира се, когато искате да се а, е, борим с организираната престъпност, винаги е добре да следим парите. Въпросът е това работи ли? Е, и когато очетаме една по-обща картина, не само между Европейския съюз и Съединените щати, а картина на тероризма и организираната престъпност, защото двете области много често са свързани, дали двете мерки наистина ни дават повече информация за това, което се случва относно по отношение на TFTP е ли това добър е, инструмент, който да ни помогне да спрем поне някои източници на финансиране на тероризма? Дали успяваме чрез този инструмент да получим информация? Благодаря, Биргит. Моника. Благодаря, господин председател. Аз имам три въпроса. Първо, има страни членки, които вече използват PNR и са натрупали опит до каква степен работи обмената на, данни между тези страни членки и координацията между тях? Какви успехи има, какви проблеми има, може ли да се правят заключения, става ли ясно какви трудности ще има, ако всички приложат тази е, система? Защото все пак някъде данните трябва да се събират, за да може всички да се възползват от тях, за да има смисъл в тази система. Второ, професор Нойман на конференцията на Европол вчера отново повтори, че микрофинансирането също играе важна роля, не само големите финансови източници, които се разследват чрез TFTP до каква степен страните членки си опаменят добри практики в тази област например за идентифициране на предполагаеми атентатори, каквито видяхме в Лондон, в Берлин, защото а, това бяха хора, извършили дребни а, престъпления, на тях са им необходими много малко средства за да извършат атентатите. Има ли обмен в Европол по този въпрос? А, във връзка с FTP ме интересува още нещо. Има вече европейци, които участват в TFTP а, програмата. Кога ще имаме е, компетентността сами да а, направим това, да създадем собствена европейска TFTP програма, а не да чакаме американци да ни предоставят данни. На мен ми се струва, че би било много по-добре, ако сами поемем отговорността и сами а, събираме данни, които след това да обменяме с Съединените Американски щати. Софи. Благодаря. Аз искам да повторя последното, което се каза. Последния въпрос. Защо ние сами не събираме данни и информация, която да предоставим на Съединените щати? Всъщност, а, бях провокиран от едно нещо, което казахте, а именно, че to PNR and TFTP? Or did I misunderstand? Because there is still... Че акта за средствата за правна защита се прилагат при TFTP. Струва ми се, че има една безкрайна сива зона на обма с Европейската комисия. Комисията призна, че PNR и TFTP са изключени от акта за защита на данните. И комисията съвсем преднамерено смесва двата акта за защита на данните и за средствата за правна защита. Бих искала да чуя тук някакво обяснение. Аз е, пиша в момента писмо до вашите колеги, но може би вие може да ми обясните. Бихте ли могли да потвърдите, че а, американците все още не са решили и не са отхвърлили приложението на акта за защита на данните в областта на PNR и TFTP. И може ли да потвърдите това? Джудит. Искам да разбера дали правилно съм разбрал. Правилно ли разбрах, че все още няма пътници, които да са поискали своите PNR данни или не съм разбрала правилно. И ако правилно съм разбрала, как, как, как става това някой да поиска да бъдат извадени неговите данни от а, системата? Споменахте факта, че още чакаме решението на съда за ПНР между Европейския съюз и Канада. Питам се какво това би означавало за преговорите с Мексико, Корея и Япония. Относно ти FTP, мисля, че за първи път официален представител ни казва, че използваме данните за нещо. Вие ни казахте, че за терористичните атаки вчера в Обединеното кралство информацията е била поискана от Съединените щати. Честно ви казвам, мисля, че, мисля, че това е първи, път, в който някой ни каза по какъв начин се използват тези данни. Ние все още чакаме да, да видим някакво доказателство за това, че данните от TFTP се използват. Имаше дебат за европейско TFTP или TFTS. До къде е стигна този дебат? Ако по този начин е, ще се преодолеят проблемите с защита на данните с Съединените щати, бихме могли да продължим да говорим с това. Хелга Стивенс, освен не е някой друг? Добре, Хелга. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също искам да благодаря за разясненията по TFTP и PNR. Информацията, която получихме е важна. Смятам, че е добре да продължим да получаваме такава информация. И нашето право на информация в областта на сигурността трябва да се балансира с правото на защита на информацията. Искам да ви питам относно PNR дали а, а, тези данни се събират а, само за пътниците, пътуващи с самолет. Според мен би трябвало тази система да се разшири върху пътуващите с влак а, и с другите спортни средства. Хубаво е да чуем какво мислите по този въпрос или ще се ограничим само с пътниците с самолет? Okay, thank you very much. Благодаря, вече. Благодаря, Клод. Благодаря, уважаеми членове. Ще започна подред. Някои от въпросите са подобни, се препокриват. Когато става дума за данните, използвани от страните членки от системата PNR, съгласен съм с вас, че има място за подобрение. Въпреки това, съм сигурен, че когато бъде създадена европейска система PNR, страните членки ще бъдат по-обучени и повече в състояние да а, се възползват от тази система. Време е тази система да се създаде. В момента, в който тя се създаде, комисията каза какъв е срока. Данните в рамките на това споразумение също ще бъдат а, полезни. Европол играе активна роля в TFTP. Затова Европол също би могла да поеме инициативата да се свържа с Съединените щати, за да се събират данни по искане на страните членки и по същия път данните да се върнат към страните членки. Има данни и ще се радваме по неформален начин да ги споделим с вас. За това дали TFTP е успяла да спре а, някаква форма на финансиране на тероризма. А, казвам това, според госпожа Холмари, не е въпрос за микрофинансирането. През последните туристични атаки терористите не използваха огромни суми. Те са получили големи а, суми за обучение и за да организират а, своята дейност. Вярно е, че от последния анализ на комисията през 2013 година, когато се каза, че TFTP не е подходящо за по редица причини заради разходите, но и за, по други причини, От тогава насам ситуацията по отношение на сигурността се промени. Вие казахте също, че имаме много терористи, които са обикновени хора, живеещи в Европейския съюз. Затова комисията поднови а, анализа за така наречената европейска TFTS. В доклада на комисията за напредъка в тази област се казва, че работата е започна и може би ще се радвате да разберете, че се подготвя оценка на въздействието за да може в края на тази година да ви информираме във връзка с конкретното предложение за европейската FTS. Нещо, което не се покрива от FTP, а ще го допълва. Когато става дума за използването на правни средства, извинете, че съм се изразил погрешно. Исках да кажа, че agreement uh, does not apply directly to the PNR, which has its own Рамковото споразумение не се прилага директно към, към ПНР, но, но, но цялата тази информация ще ни помогне при предстоящата оценка, ще ни помогне да оценим ам, защитните каузи на ПНР. В отговор на госпожа Съжети никой не е искал ратификация на предадените данни. На страницата на, на DHS а, а, има много материали във връзка с прозрачността. След това пак към госпожа, госпожа Сърджентин. те преговори имам... Е, в момента такът преговори само с една държава, с Мексико. Комисията получи мандат през 2015 година. В момента преговорите са прекъснати и чакат решението на съда. С Корея и Япония се водят неформални дискусии и няма да се водят преговори преди да излезе становището на съда. И накрая, относно международните превози с влак – ПИНАР не се предвижда да покрие друг вид а, транспорт. Има някои държави, които неформално извършват оценка на това дали е необходимо събирането на такива данни и за другите видове транспорт. В момента комисията не предприема никакви действия в тази посока а, бихме се радвали да разпредаем каква е необходимостта, каква е пропорционалността, установена от а, страните членки. Благодаря. Um, Софи, може би един бърз допълнителен въпрос. Аз бих искала да получа писмено обяснение – по рамковото споразумение то ще се прилага и спрямо TFTP, доколкото разбирам, а вие казахте обратното. В крайна сметка целта и на акта за средствата за правна защита беше изпълнението на ТФТП и ПНР. Аз така или иначе не се доверих на американците – но комисията в писмен вид обясни, че за това става дума. И сега всеки път, когато задам въпрос в дебат или в пленарна зала, всичко остава много мъгляво, като че ли самата комисия не знае какво прави. Наистина много бих искала да получа писмен отговор, един отговор от комисията, а не различни отговори от различни генерални дирекции. Един отговор, едно обяснение, за да знам докъде сме стигнали. Дали може да има отмяна на изключенията по акта за неприкосновеност на личния живот? Накратко, аз всъщност се изразих погрешно. Моят въпрос беше следния. Засичанията в базите данни за БНР – САЩ ни уведомиха, че разполагат с засечена информация за престъпници. Но те казаха, че са предоставили тази информация на държавите членки. Аз искам да знам дали държавите членки са реагирали на информацията и дали има някакви наказателно-правни последствия. Аз не съм чула, например, парламенти на държавите членки да се занимават с този въпрос. Затова и питам какъв е смисъла на тези данни. След като САЩ ни сътрудничат, но какво става с тази информация? Тя попада в някакъв голям кош, така ли? Кристин. Не искам наистина да говоря твърде дълго. Juste euh, pour rebondir sur la réponse que vous venez de faire à madame Sargentini, parce que j'ai eu la même réaction. Искам да се обърна към госпожа Саргентини също, защото аз имах подобна реакция. След като няма искане за достъп до данните, няма и достъп за поправка или ректификация, това означава ли, че всичко е наред? Има много притеснения по това споразумение във връзка с информацията и възможността гражданина да знае какъв достъп има до информацията за себе си и как може да направи поправка. Uh, На госпожа Интвелт ще кажа, следното. Вие сте права и със сигурност ще получите един отговор от името на цялата комисия. Наистина става дума за много сложен проблем, по който работят няколко отдела. Ще получите отговор на госпожа Сипел за последстващите действия ще кажа ние нямаме информация за какво държавите членки са използвали информацията. Но в хода на изпълнение на директивата по ПНР, комисията ще събира информация и ще ви отговори. Това, което установихме е, че Министерство на вътрешните работи в САЩ дава достатъчно информация на пътниците. Това е информация на летището, на веб, на веб страниците. Виждали сме такава документация. Обяснява ни се, че нито един пътник обаче не използва тези инструменти, въпреки че им се предоставят. Благодаря, Луиджи. Ще трябва да приключим до тук. Много благодаря, Луиджи. Дълга седмица имахме. Искам да благодаря и на вас, и на служителите. Благодаря за усилената работа. Наистина, тежка седмица. Благодаря и на колегите за това, че бяха тук и минахме през тези тежки задачи. Предстои ни много и следващата седмица. Благодаря на всички. Желая ви приятен уикенд.